Boa tarde, boa tarde, caros amigos, colegas. Добър ден, уважаеми колеги, приятели. Благодаря на всички, които вече са в залата. Започнах на португалски, но ще говоря и на английски, когато чете бележките на секретарията, така любезно подготвени за нас. И така, нека да започнем работа. Първо следва да приемем дневния ред. Ако няма предложение за промяна, приемаме дневния ред. На второ място, одобрение протокола от предишното заседание, 12 ноември. Считаме протокола за прият. Продължаваме нататък. Съобщение на председателя. Да, това заседание може да бъде следено на интернет страницата на парламента. А заседанието на координаторите, което, което, което бе определено за 17.30, е отменено. Ако има спешни въпроси, с които координаторите биха желали да се заемат, много ви моля, кажете дали има такива теми Обърнете се към секретарията и тогава ще проведем заседанието. Но, ако няма подобни предложения, заседанието е отменено. Може би в бъдеще ще могат да бъдат дискутирани и темите, които евентуално будат вашето внимание. И сега четвърта точка – посещението на делегацията в Италия 28-31 октомври тази година. Преди около месец бе проведено това посещение –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 има списък на колегите, които участваха. Шмидт и Borghetti, но се sei se alguns, pelo menos a senhora Weiler está presente, se algum dos membros que Госпожа Валя е тук. Дали някой друг би желал да говори по темата, някои от участниците в делегацията, за да споделят, споделят своето мнение? И сега, какво е, е пише в съобщението? Милан, Палер, Миламо, Пелерно и, Ром, и Рим беше проведено заседанието 28-31 октомври. Започнахме в Милано на 29 октомври в Информационния център на Европейския парламент. Там нашата комисия изслуша различни представители на прокуратурата за борба с мафията в Италия, както и представители на прокуратурите на италиански райони. Имаше представители на полицията и други институции. На 30 октомври 2012 година нашата комисия започна работа в апелативния съд в Палермо. По време на заседанието изслушахме имахме представители от, наказ... от криминалната полиция, от прокуратурата. Те обясниха как върви борбата с организираната престъпност в страната. След това посещението продължи в Рим на 31 октомври 2012 година. Подобно на предходните дни бяха изслушани представители на полицията, на правосъдните системи, както и представители на институциите е, и на различни дружества. Същия ден имахме среща с разширеното бюро, както и представителите на комисията за борба с корупцията, която има в Италия, в двете камери на парламента. Кой иска да се изкаже от колегите? Госпожа Валер поиска думата. Имате думата. mit dem Positiv... Благодаря. Ще започна с положителните моменти Посещението ни предостави много информация. И аз, пък и други колеги не бяха запознати с а, това, колко добре развито е италианското законодателство и докъде са стигнали италианските власти. Wegen der Geschichte mit der Mafia und anderen, äh, also auf jeden Fall. Може би поради предисторията на страната с борбата с мафията и така нататък, но що се отнася до законодателството, според мен Италия има най-ефикасните инструменти от законодателен характер в Европейския съюз. Организираната стъпност, престъпност обаче е винаги една стъпка пред нас и има два източника на безпокойство. Първият е свързан с това, че мафията е намерила нови ресурси за участие а, и се възползва от а, а, кризата. Закупува площи, терени на юг, хората срещат трудности, трябва да продават, съответно мафията веднага реагира, закупува терени и има достъп също така до средства от е, европейските фондове. Това не е незаконно а, за момента, но те са професионално организирани а, престъпни групи, които се възползват от а, е, тези ресурси. На второ място трябва да кажа, че част от тях вече са се придвижили на север в страната и завземат нови територии, територии, където те преди това не са присъствали. А, започнали са да участват в проекти по структурните фондове. А, независимо дали говорим за магистрали, за канали, за мостове, а, всеки един от проектите включва по един или друг начин участие на мафиотски групи. А, това е било факт и в миналото, но и по-настоящем е така. Италианските власти се безпокоят много от това, но и европейските органи трябва да видят какво се случва с средствата от структурните фондове. Организираната престъпност е, обикновено трудно има достъп до структурните фондове, но поради финансовата криза те изкупуват земя, тъй като те проблем с ликвидност нямат. Няма кой да купува земята, купуват я мафиите и така си открехват вратичката към фондовете. Бях впечатлена от запознатостта с тематиката на различните лица, с които се срещнахме, както и тяхната отдаденост на работата им, желанието им за сътрудничество с други държави. Органите на властта обикновено заявяват, че държави като Австрия, като Германия, съседни страни не разполагат толкова, с толкова добре развита законодателна рамка и прокуратурите, може да се каже, че издишат. Има 27 правни уредби в Европейския съюз е, много малко разпоредби на европейско ниво. Всички експерти в Италия смятат, че трябва да има някаква обща рамка на европейско ниво, да има прокурор или прокуратура или нещо подобно, така по-лесно и италианците ще работят по-лесно с а, другите. Това ще ги улесни. Трябва също така да кажа, че не само аз, но и други аз, така, не бяха много доволни от това, че по 25 човека на сутрин изслушвахме. Беше прекалено много. А, така че при следващото пътуване малко по-малко трябва да бъде, но иначе пътуването беше отлично. Благодаря много за вашето изказване, госпожа Вайлер. Много интересно беше да чуем вашето становище. Друг колега желая ли думата? Да, имате. Uh, well, I, I аз не участвах в тази делегация, просто искам да задам един въпрос. Като се оглеждам тук в залата, виждам, че няма колеги италианци. Няма, нали? Така че искам да попитам сега, просто от гледна точка на интерес за публичността ли искаха това посещение в три града или всъщност може би е било полезно, защото на мен ми казаха, че твърде много се е пътувало, твърде много са били местата и на практика трудно се е разбирало за какво става дума. Друг желали думата, госпожа Вайлер. да, и на мен е, ми се стори цялата програма, може би твърде е, претрупана. Може би два дена можехме да останем в Палермо и половин ден в Рим, но както и да е. Медията много отблизо отразяваше събитията и имах няколко запитвания за интервюта, английски язик. Но разбираме, че Корупцията е една много сериозна тема в Италия. Бих желал и в Германия да се обръщаше толкова а, внимание на този проблем. Когато се води дискусия в Висенбаден, много бих искала наистина да се говори по този начин за проблемите, така както всъщност се разглеждат в Италия. Разговаряхме накратко с националния координатор по темата в Рим. Те имат свои служби за борба с мафията и този следобед те не участваха в а, работата си конкретно, за да могат да участват в срещата с нас. Така че аз лично не мисля, че е загуба на време в никакъв случай. Благодаря, господин Сондегард. Благодаря. Аз я, har, jeg deltog jo heller ikke i, i turen. Øh, det berettiger øh, vores øh, størrelse øh, ikke til, men øh, jeg har deltaget med øh, Kokobu, благодаря много. Аз също не съм участвал в е, делегацията. Og blev også der е, meget imponeret over de ufattelig mange Участвах е, в работата на Комисията по бюджетен контрол също в Италия. И аз също бях впечатлен от това колко различни органи участват в борбата срещу престъпността. Може би дори на човек може да му се стори, че са твърде много. Е, понякога казваме, че е, прекалено много хора, когато вършат една и също работа, може би в крайна сметка не постигат много добър резултат. Но когато разбирам, че няма голям е, строителен проект без участието на мафия, в него, тогава въпросът е делегацията успява ли да уточни къде нещата толкова много са се объркали? Защото очевидно някъде има сериозен проблем. Не е достатъчно да се запознавате с е, институциите, с служителите, които работят в борбата срещу мафията, ако в крайна сметка във всеки голям проект за строителство има участие на мафията. Къде са се объркали нещата е важният въпрос. По-нататък, по отношение на отделни лица. Може би това е едната страна на въпроса, но в крайна сметка важно делегацията да ни обясни какво точно се е объркало в системата. Председателя, госпожа Вайлер, може би вие ще можете да отгледате, но първо госпожа Матио има думата. Самата аз също не присъствах в Италия по време на мисията. Просто нямаше място за толкова хора, но така или иначе аз поделям мнението, което беше изразено. Наистина италианците имат много добро законодателство. Може би едно от най-добрите в Европейския съюз. Може би ирландците са малко по-добри в отнемането на имуществото, но така или иначе в Италия законодателството е добро и това не е спряло мафията. Много би било хубаво, ако Италия се отърве от корупцията, но аз бих искала да знам къде всъщност се провали системата. Защото ако беше само законодателството, до сега сто пъти да се е оправила. Така или иначе, вече мисията е приключила, но ми се струва, че с всички направени проучвания, все още се казва, ето има две страни, в които не е направено достатъчно в борбата срещу корупцията. Може би законодателните норми не са достатъчни от гледна точка на някои държави членки. Ние сме говорили за това. Но от друга страна, мафията е на лице, тя е жива и здрава, следователно трябва много да се работи Нека се огледаме и да видим дали законодателството е достатъчно адаптирано към това, което се случва. На мен ми се струва, че в Италия се говори много, но се върши малко. Благодаря ви, госпожо Матю. По-нататък ще чуем презентацията върху корупцията на частните дружества, но сега думата има госпожа Вайлер. На колегин Фалиш Благодаря. Колегите са прави. Колегите са прави, наистина трябва да разгледаме и Германия, и Франция. Аз с удоволствие би го направила. Това са две от държавите, в които като чили всичко на повърхността е добро, но не е точно така. Сега се обръщам към датския колега. Ще отговоря на въпроса последния начин. За това, което ме питате, има две причини. От една страна, мафията е по-силна от всякъде, защото тя е променила своя начин на действие, независимо от законодателните норми. Но има и промени. Не всеки трепери вече толкова от страх пред мафията. Имайте предвид обаче, че самата мафия вече променя своите норми. Те искат да се превърнат в престъпници с белия кички. Не става дума толкова за престъпления на честа, а по-скоро за участие във всякакви форми на престъпност, която не е непременно свързана с убийства. Но така или иначе, е необходимо престъпната им дейност да бъде установена. И, за съжаление, политиците им помагат понякога. Много ви благодаря. Струва ми се, че след този кратък дебат вече нямаме търпение да прочетем 30-те страници доклад, който ни е предоставен от секретарията по мисията в Милано, Палермо и Рим. Там ще видим и някои от констатациите от проведените срещи, освен това ще намерите списък на полезни веб страници, както и данни за контакт на хората, с които се срещнахме. Но сега да преминем нататък към следващата точка в дневния ред. Всъщност, това е най-съществената точка, именно представенето на четири тематични доклада – относно корупцията. Тези четири тематични доклада бяха вече изготвени, но работата ще продължи. И така ще стигнем до окончателния вариант, който ще бъде обсъден. Все още той не е преведен, но ние ще го обсъдим през месец януари. Междувременно, нека ви запозная с информацията за тематичните доклади. Вие, както чухте, трябва да сте готови да обсъдите окончателния вариант през януари, но сега може да вземете отношение по тези четири тематични доклада по различните аспекти на корупцията, а именно корупционни престъпления при обществените поръчки от нашата колега Мария Габриел, представянето на тематичния доклад по европейските фондове и тяхното използване от организираната престъпност от колегата Барбара Вайлер – тематичният доклад за системната корупция в държавната администрация на държавите членки. Авторът е господин Скилакакис от Алде и накрая тематичният доклад за корупцията в частните дружества, които нарушават правилата на равното участие във вътрешния пазар. Колегата е господин Де Йонг който е заместник-председател на специалната комисия. Предлагам да структурираме комисията по е, обсъждането последния начин. Всеки автор ще разполага с 15 минути за обсъждането на неговия тематичен доклад. Разбира се, ако се справят за по-кратко време, специално ще ги поздравим. Но така или иначе те ще имат по тези 15 минути, след което е предвидено време за въпроси и отговори. Координаторите на политическите групи също ще разполагат с време за изказвания по 2 минути. Комисията може да вземе отношение по въпросите на корупцията. Те са тук в залата, така че ще имат възможност да се изкажат след нашия кръг от разисквания. И, разбира се, ще чуем отговорите на докладчиците. Но сега започваме с корупционните престъпления при обществените поръчки. Авторът е госпожа Мария Габриел, която сега получава думата. Благодаря ви, господин председател. Нека кажа, че днес за мен е чест да представя този доклад. Той е посветен на много сериозен аспект на корупцията, а именно използването на обществените поръчки. Обществените поръчки, както знаем, са връзката между обществения сектор и частния сектор. Те са уязвими от гледна точка на корупцията и затова са основен проблем при разглеждането на борбата с корупцията. Много е важно обществените поръчки да са прозрачни, да има отчетност. Аз ще разгледам няколко въпроса. Първо определенията. А именно в доклада ще видите, че е отбелязана трудността да стигнем до общо определение на този вид корупция. На второ място ще разгледаме различните законодателни норми, в международен и европейски план. Тук можем да излезем с някои препоръки, което е отразено в третата част. Много е важно да имаме солидна законодателна рамка, която да се изпълнява. Същевременно обаче се оказва много трудно да стигнем до статистика за всички обществени вреди, от този вид корупция, а именно корупцията при обществените поръчки. Тази корупция се проследява трудно. Въпреки това разполагаме с известни данни, които ни позволяват да стигнем до общи показатели и така да изработим една добра система за превенция. В това отношение искам да приветствам инициативата на комисията да се разгледа отново рамката за обществените поръчки. Така нашите граждани ще имат по-голямо доверие в нас и държавите членки ще могат ефективно да се борят с корупцията. Но първата трудност е да имаме общо определение. В нашия текст използваме определението на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Там корупцията е определена като явление, което застрашава стабилността на обществото и нашите демократични и етични ценности, застрашава върховенството на закона и правовата държава. Имаме и дефинициите на ОИСР, както и на Transparency International. Transparency International подчертава, че Корупцията в този случай включва и конфликта на интереси и различните видове плащания. Корупцията, следователно, може да присъства на всеки от пете етапа при обществените поръчки, от е, обявяването на търга до избирането на крайния изпълнител и плащането. Първо ще разгледам трудността да стигнем до такова общо определение. Както виждате, сме се опрели на международните норми и европейските норми. В международен план има три важни документа, които ни задават законодателната рамка. На първо място Конвенцията на ОНЕ – срещу корупцията. Това е много важен правен документ. 140 държави вече са го подписали. Те са ратифицирали конвенцията на ООН е, с изключение на Германия и Чешката република, които още не са ратифицирали конвенцията. Имаме и конвенцията на ОИСР за борбата с подкупите и работата на чуждестранните длъжностни лица при международни бизнес сделки. Знаете, че Г-20 през 2010 година също прие план за действие срещу корупцията. На трето място имаме и документа на Световната търговска организация. Това е международен договор, който е под егидата на СТО. 42 държави членки участват всички 27 държави членки на Европейския съюз. Така или иначе, обаче, имаме някои празнини между законодателните норми и тяхното изпълнение. Разглеждаме и европейската рамка. От една страна, договорите ни дават е, някои от водещите условия, от друга страна имаме и съответните директиви. Първо, директивата за обществения сектор, за предоставянето на различни видове услуги, също така директивата за договори за комуналните услуги, като водоснабдяване, енергоснабдяване, транспорт и почтенски услуги. Директивите имат за цел установяване на лоялна конкуренция, равни условия за участие, недискриминационен достъп на европейските дружества до обществените договори. Същевременно в това отношение обществените поръчки не са изключение в рамките на Европейския съюз. Хубаво е, че сега рамката за обществени поръчки се преразглежда и съответно така стигаме до трите предложения на комисията от 2011 година. В доклада тези предложения се разглеждат. На първо място комисията оповести предложение за директива на Европейския парламент и съвета за обществените поръчки. На второ място предложение за директива на Европейския парламент и съвета за комуналните услуги, а именно дружествата във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и почтенския сектор. На трето място директивата за концесията. Имаме и работен документ, който беше оповестен от комисията тази година. В него се разглежда прилагането на законодателството. Само 9 държави членки са транспонирали, например, директивата за обществения сектор в установения строк. Ролята на комисията е да извършва надзор, да следи за изпълнението на европейските и международни норми. Същевременно обаче комисията няма как да извърши пълноценна проверка във всички 27 държави членки. Следователно, пазара за обществени поръчки е доста уязвим, може да се стигне до прахосване на обществени средства. Ето защо ние имаме две ключови препоръки – като е много важно да се има предвид, че тези препоръки проистичат от конкретни мотиви, като повече прозрачност, една по-солидна правна рамка, надзорни органи, електронни е, връзки и всички тези мотиви всъщност ни позволяват да определим два приоритета е, в краткосрочен и средносрочен план. На първо място е много важно да се въведат конкретни показатели и системата на червените флагове, за да се подсили системата за наблюдение. На второ място е много важно да се разгледат конкретните отговорности и правомощия в надзора на европейско ниво. Това са мерки, които трябва да се изпълнят, за да се изпрати убедително послание, което да стигне както до организациите, така и до европейските граждани. Струва ми се, че е необходимо да се сложи край или поне да се сведе до минимум вредното влияние на явлението корупция чрез набелязване на приоритети, набелязване и изпълнение на съответните действия и общо европейски подход за борба с този бич. Всичко това е отразено в тематичния доклад. Виждате каква е структурата му. Първо се разглежда трудността да се стигне до общо определение, след това законодателните норми, необходимостта съответно от една по-солидна законодателна рамка и реално отваряне на пазарите. Струва ни се, че в това отношение нашите две конкретни препоръки, краткосрочна и средносрочна, биха били много полезни за постигане на дългосрочната ни цел, а именно да се борим с корупцията при обществените поръчки. Много ви благодаря, госпожо Габриел. Вие бяхте наистина много сбита, много изчерпателна и ясна. Сега разбираме какви са трудностите и каква е същината на проблема. Госпожа Вайлер ще продължи с тематичния си доклад за използването на европейските фондове от организираната престъпност. Заповядайте, госпожо Вайлер. случи. Благодаря. Зададохме следния въпрос. Как се злоупотребява от организираната престъпност с европейските фондове? Много е трудно да се открие информация и данни наобщо за това. Всичко остава покрито. Хубаво е, разбира се, че имаме кандидати, които след като бъдат отхвърлени, се оплакват и това ни дава възможност да разберем какво се случва всъщност. Освен това, ако наистина става дума за организирана престъпност, а не за обикновена измама. Много от нещата се разделят. Освен това, имаме различни ресурси за борба с такъв тип организирана престъпност. В своя документ аз се опитах да разработя една дефиниция, защото няма официално определение, но така или иначе се опитахме да излезем с едно определение, в което да, казвам, да кажем, че Организираната престъпност е една структурирана, едно структурирано сдружение или асоциация, което работи за определен период от време. То се съставлява от поне двама души, които работят заедно и извършват престъпна дейност, за които е предвидена е предвидено наказание лишаване от свобода от 4 години нагоре. Също така те могат да се опитат да извлекат финансова или материална полза от, а, своя, от своята престъпна дейност. Както знаете, след това съм изброила какви са финансовите интереси и постъпления на Европейския съюз. Започвам а, с а, акцизите, различните митнически тарифи от а, процент от а, средствата, които се плащат от Европейския съюз. След това а, съм се опитала да видя и колко а, средства са били отнети от незаконно придобити имущество. Едно от най-големите измами, които се извършват, е свързана с ВАТ или с ДДС, извинете, или при а, продажбата на цигари. Опитах се също така да обясня, че е много трудно да се разделят компетентностите и координирано да се извършват оперативните действия. Нямаме европейска система, която да бъде обща. Има директива за срещу прането на пари. В нея се казва какво би трябвало да се прави с отнетото незаконно придобито имущество, но обикновено националните органи са тези, които извършват а, разследванията, а не а, Европейския съюз като такъв как да разберем дали става дума за организирана престъпност и какви са престъпленията, които се извършват от тази организирана престъпност. Трудно е да се установи това, защото и националните власти, и институциите на Европейски съюз имат а, различни ресурси за борба с този феномен. Затова е необходимо да се запитаме следното. Добре, европейските институции нямат средства, нямат ресурси, нито човешки, нито финансови, за да извършват тази дейност. Ето вижте примера с Италия. Всички видяхме колко тежка и трудна е тази тип борба. Европейски съюз не може да извършва такава борба на такова най-низко ниво. За това трябва да се поддържаме едни други, всяка една от държавите да се сътрудничи с други. И Имаме организация като ОЛАФ, имаме Евроюст, имаме Европол. Това са инстанциите в Европейския съюз, които работят много активно за предотвратяване на измами. И ние зависим от работата на институции като ОЛАФ. Олаф извърши разследвания по различни случаи. Имаме съответни резултати. Бе потвърдено, че има увеличаване на броя на измамите, особено в някои държави членки. Аз лично се занимах с моята държава, при, при нас поне в моята страна се са увеличили. Не съм а, споменавала политиката а, или политиците, защото всеки по различен начин, в зависимост от политическата си ориентация, ориентация говори по тази тема но е хубаво да се погледне реалността в очите. Имаме финансова економическа криза, тя е в всички държави членки и тя оказва своето въздействие също върху увеличаването на този брой измами. Всички тези силни финансови сили, двигатели са изключително а, важни и които а, потикват мафията да действа. Говорих за Италия преди малко. А, в Италия е очевидно, че фондовете на Европейския съюз са, са станали обект на злоупотреба Това се случва и в някои от новите държави членки от Централна и Източна Европа, но не автоматично трябва да се смята така. Например, по земеделските фондове измамите не са само у новите държави членки, има измами и в Германия. Аз говоря с Германия като моята страна. Трудно е да се установи дали става дума за едно лице, което извършва престъпление, и дали става дума за организирана престъпност тип мафиотска група. Много често измамите са свързани с строежа на магистрали, инфраструктурни проекти или пък строителство на инсинератори или пък на пречиствателни станции и така нататък и така нататък. Трябва да се въведат нови методологии, нови инструменти, за да сме сигурни дали не може по-добре да се използват европейските средства по структурните фондове и да не се злоупотребява с тях. Обикновено това са два-три големи проекта във всяка една държава членка и там има и най-много пари, защото са големи проекти. Трябва да се види още от самото начало под начало имам предвид, когато се дава обществената поръчка до края на изпълнението на тази обществена поръчка, какво се случва. Тоест някой трябва да извършва надзор, за да сме сигурни, че няма злоупотреба. Изборила съм тук и проекти, които са много интересни от гледна точка на борбата с измамите онези от вас, които са били на всички стане на нашата комисия, са изслушвали също така и представянето на проекта Капачи. Аз изчетах този проект. В този проект се предвижда финансов надзор за обществените поръчки от голям мащаб и финансовите потоци между банките и изобщо банковите сметки се следят много точно и конкретно, защото много често тези големи проекти са инструмент за пране на мръсни пари. И за това наистина трябва много да се внимава с тези средства. Може би на края на работата на нашата комисия ще видим какви ще бъдат резултатите от този проект, Капачи. И накрая заключенията. Трябваше да се обърнем и към нашия докладчик, както и към другите заинтересовани комисии по темата. Според мен, преди всичко, трябва да говорим за превенция. Е, оставам с впечатлението, че малко се прави в тази сфера. Разбира се, че е трудна превенцията, много работа изисква, имаме нужда при нея от много добре образовани и способни експерти, които да могат да реагират бързо и да напипват там, където могат да възникнат някакви измами. След това и други колеги записаха в своите доклади това, което ще го кажа. И аз съм го казала. То е свързано с Европейския прокурор или Европейската прокуратура говорихме за фрагментацията в държавите членки. Знаем какво прави Италия, Ирландия, Австрия, Германия или която и да е друга държава, но сега не може да променим всичко във всички държави да го направим еднакво. Не, но поне на европейско ниво трябва да дадем една рамка, един контекст, е задължителна законодателна рамка за всички. И в този момент вече държавите членки ще са тези, които ще трябва да направят нещо повече в борбата срещу измамите, най-вече измамите с ДДС и контрабандата на цигари. Постоянно се говори в медиите за такъв тип случаи. Също така се говори за това как трябва да се борим, за да може да се напълнят бюджетите ни, да консолидираме този бюджет. Всички групи, всички партии, всички говорят за това. Всички се борят срещу съвета. А, но в крайна сметка, ако има след това измами а, с ДДС, които са така последователни и постоянно възникващи, и ако успеем да се преборим с тези измами, мисля, че няма да имаме проблеми и да консолидираме бюджетите си след това. Освен това, а, и с трети страни трябва да имаме свои споразумения. Например, с Лихтенштайн, с, с Швейцария. С Лихтенштайн мисля, че още не е изключено споразумението. Така или иначе, обаче, трябва да запишем вътре всичко, което според нас е задължително. Ето това исках да подчертая. Искам накрая да благодаря а, за помощта на секретарията на нашата комисия. Отново много ви благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Вайлер, за представенето на вашия доклад за корупцията при използването на фондове на Европейския съюз и е абсолютната необходимост да, да се извършва контрол върху разходите по структурните проекти, които се подкрепят от Европейския съюз. Трябва да разполагаме с необходимите а, инструменти за провеждане на разследвания, като например ОЛАФ. ОЛАФ има много важни правомощи, като например подслушване на телефонни разговори и други. Въпросът е обаче, че трябва да има и демократичен парламентарен контрол върху наказателното правосъдие. Това ще бъде обсъдено в едно изслушване, между другото, което ще бъде в парламента тази седмица и това са въпроси, които бяха обекти на един доклад по собствена инициатива на колегата Де Йонг от Либе в началото, в началото на мандата. Вече гласувахме по този доклад. Преди да дам думата на господин Де Йонг, е, става дума за тематичен документ е, по, друг, е, важ, по друга важна тема. Имаме нужда от помощта на администрацията на държавите членки за борба в, с извинете, корупцията в администрацията. Тематичният документ е на господин Скалакакис. Той се занимава точно с системната корупция в публичната администрация на държавите членки и мерките, които са необходими за борба с отрицателното въздействие на тази системна корупция в Европейския съюз. Давам думата на господин Скалакакис. You, благодаря, господин председател. Ще започна за следното. Трудността при корупцията е, че наистина е изключително трудно да бъде измервана. Хората имат усещането, че има много корупция в Европа. 70% от европейците казват, че корупцията е съществен проблем в тяхната държава. Но не разполагаме с данни относно това какво точно се случва. Transparency International ни предоставя данни, които вероятно не сме разглеждали, разгледали достатъчно задълбочено. Анализ на подобни данни, данни, в които хората са изказали своето становище в обществени допитвания следва да бъдат анализирани. Е, хора, които казват, че са подкупвали лица в публичния сектор. И има такива допитвания вече редица години. Данните са е, именно е, факт, събират се години в Европа, а също така и в международен план. Например, в домакинствата се казват аз или някой друг, моето домакинство е подкупил лице в публичния сектор. И по този начин се получава, че са около 20 милиона тези подкупващи практики в рамките на Европейския съюз. Ще повторя – наистина трудно е да се разбере, но става въпрос за 200 милиона дребно коруптивни, корупционни практики. Разбира се, говорим за това. 20 милиона подкупа. Ние си мислим, че това не е възможно. Но, моля ви първо да проумеете именно тази цифра. И това е минималното, защото хората ни казват, че са го правили. Не, че ние си го мислим, че има такива практики. Те самите заявяват това. И не го казват по принцип, а посочват конкретни места. Тоест, броя домакинства, които са дали отговор, 600 хиляди в Европа, казват, че, например, са подкупили митническите власти. Позовавам се на това, защото наистина тук става въпрос за вложения финансов интерес, когато говорим за митниците в Европейския съюз. Ние просто някак си се правим, че не съществува тази корупционна практика. Не знаем точните точния им брой и наистина като че ли не искаме да го знаем, защото ако той ни е известен, ще искаме да предприемем нещо по този въпрос. Тук се крие трудността на проблема. Какво е въздействието му? Първо, по отношение на финансови интерес в Европейския съюз. Трябва да ви кажа, че по отделните отрасли има голяма разлика, също така има разлика между държавите. Има държави, където има почти нулева корупция в много отрасли, а също така има и държави, където има 30% от населението с опит в корупционни практики ежегодно в конкретни отрасли. Например, в областта на медицинските услуги, болниците, сериозни корупционни практики съществуват много държави в Европа. Как го наричате корупция или не – в крайна сметка става въпрос за заплащане на пари на лекарите, които би трябвало така или иначе да извършат съответните услуги в публичния сектор. Но разбира се, и в много други отрасли ставаме свидетели на този проблем. Ако съществува корупция в такъв размер, тогава какво предприемаме по този въпрос? и как всичко това ни влияе. Първо, на финансовия интерес в Европа. Имаме отговори за отрасли, които не са пряко свързани с финансовия интерес на Европейския съюз, изключение на митниците. Но ако има а, големи практики корупционни в публичната администрация и в администрацията, разбира се, на европейските фондове се а, изпълнява от същите тези а, служби, администрации, които управляват и националните фондове. И тогава всъщност, ако се замислим, ще разберем, че практиката, корупционната практика е в още по-големи размери. Комисията няма обстоен анализ на всички тези проблеми от гледна точка на хората, които на практика масово участват в подобни практики. Не знаем, можем само да подозираме, че практиката е много по-разпространена от онова, което виждаме е, на повърхността. Колко ефективна е борбата на държавите членки срещу корупцията? Комисията казва, че днес няма механизъм, който да съществува, да се следи съществуването и да се оценява ефективността на антикоруптивните практики на европейско ниво. На международно ниво само Греко работи в съвета на Европа в тази област. Но там има ограничена видимост на Греко в държавите членки, мога да заявя. Освен това, знаем от ОИСР по отношение на конвенцията за борба срещу корупцията с служителите в международните сделки. На практика налагането на политиката за борба срещу корупциите се изпълнява само в 4 държави членки, при положение, че са 12 ратифициралите държави членки. Няма да навлизам в подробности относно това как се справяме с проблема от гледна точка на правните инструменти, с които разполагаме. Имаме много такива, както на международно, така и на национални нива. Въпросът ми е как тези правни инструменти се използват. Нека най-напред да разгледаме как Европейския съюз се защитава от системните практики на корупция в публичните администрации на държавите членки. Ще ви дам примери от Олаф. Някой каза, господин Девач, мисля, че Олаф работи резултатно. Ще ви прочета думи на господин Шемета. От 2000-та година 281 от 631 сдел, а анализи от Олаф всъщност са оставени без последствия, което означава, че на практика всички са в това състояние. 41% са осъжданията по заловените практики в Европа. Както казахме, 20 милиона са случаите на подкопи в година. Вероятно, в такъв случай 150 са делата с осъдителна присъда по дела стартирани от ОЛАФ за период от 10 години. По-лесно е да се купи билет от лотарията и да бъдете осъден. Отколкото да бъдете осъден, прощавайте. Така стоят нещата. И така. Какви с какви инструменти се разполага? Разликата в правната уредба в държавите членки и тук е, цитирам комисията и съответно операциите в трансгранично разследване в рамките на Европейския съюз, в интерес на Европейския съюз и финансовите интереси, всъщност е, не са достатъчно добре защитени. Освен това, казва се, че имаме по 1300 материала, които получаваме информативни годишно. Олаф не разполага с правната уредба и правомощие да стартира разследвания по своя инициатива. Как можем това да предприемем? Ами, не мога да отида, например, сега да изискам информация за банковата сметка на лице, по което се води следствие. Това е информация по, цитирам, ОЛАФ. Само информация, която те получават, могат да анализират. Тоест, ако в крайна сметка се държат затворени устите на лицата, Олаф няма какво да разследва. Спирам до тук. Няма правомощията, няма и наличен състав, за да се заеме ефективно с този проблем. Защото те дори не могат да получат информация по банкови сметки, камо ли лица. And... Комисията сериозно се залови с проблема с цел отстраняване на съществуващите проблеми, макар че практиката в момента се намира на начално ниво в рамките на комисията. Е, прави се първи доклад за борба с е, корупцията и е, от 2013 година този доклад ще излиза на всеки две години. През месец юни комисията е, предлага създаването на Европейската прокуратура. Освен това и отделна директива се предвижда за хармонизиране на процедурите в наказателно-правната област от 2013 година. а освен това, ще се предвижда 2013 година реформа в Евроюст. Тоест, комисията предприема сериозни инициативи в тази област. които според мен обаче трябва да бъдат подкрепени от страна на парламента. Какво правят държавите членки? Ами не много. Ще ви запозная само с един случай, за да аргументирам казаното от мен – дори когато става въпрос за подкупване на чуждестранни служители, от правителства на други държави членки. Това се е случвало. Каква е реакцията на държавите членки? Много ограничена. В една държава членка и имаше някаква реакция, защото в повечето държави членки няма никаква. Въпреки съответно ратифицирането на Конвенцията за борба срещу корупцията. Това е голяма държава членка, за която цитирам от 2005 година и това също е доклада на ОИСР. От 2005 година до края на 2010 година 69 лица са наказани, от които 30 с е, съдебна причина, 30 по споразумение е, за заплащане на глоба. От 30-те осъдени, 23 са получени условна присъда, а само 4 са били осъдени задържане, пострада и арест и съответно са имали присъда в затвор. Става въпрос за много сериозни нарушения. Стотици за стотици милиона евро в този случай. Много има какво да се желае от гледна точка на действията на държавите членки. И има случаи в държавите членки, където има системна корупция в цели отрасли, където и това са данни от Transparency International, където участват държавни служители, представители на политическите власти и партии и няма реакция срещу това явление в тези държави членки. Това е реалността. Много от нас може би не желаят да я видят тази реалност. И ще приключа, ако ми позволите, с някои общи наблюдения а и някои конкретни. 19 век в САЩ възникна прогресивното движение – и те изградиха строн сигурни, здрави федерални институции за борба срещу корупцията ФБР, Националната служба за данъци в САЩ и други. Мисля, че когато въведем Европейската прокуратура, ние трябва да изградим една още по-силна институция. Необходим е силен федерален подход в Европа, за да се разбие порочния кръг на корупцията в много отрасли държавите членки. Хората, онези, които искат да използват средства, да бъдат средствата им използвани добре, навсякъде на север, на юг, на изток и на запад, там, където може би някои от тези средства са попаднали в капана на корупцията и искат да се разрешат тези проблеми. Е, да, може би говоря с страст и пресрочих времето си, но имам и конкретни предложения. Можете да се запознаете с тях в текста ми. Необходимо е първо да видим проблемите в очите и след това да предприемем действия. Благодаря. Благодаря, господин Скилакакис. Ще продължим дебата по време е, на въпросите и отговорите. Олаф има сериозни правомощия, дали резултатно ги използват или не, това е друг въпрос. Вие изложихте аргументите си по един неоспорен начин. И сега, е, ще приключим изказванията с господин Де Йонг и доклама, докладът му в областта на корупцията на частните дружества. Имате думата. Uh, um, Благодаря ви, господин председател. Две предварителни бележки трябва да направя. Първо, по обема на доклада. Сигурно сте забелязали, че моят доклад е доста по-кратък от останалите. Причината е, че аз се съобразих с, с официалните изисквания за обем. Оказва се, че останалите автори на доклади не са били толкова старателни, иначе аз можех да добавя още доста данни, така че докладът ми също да бъде и по-дълъг и по-пълен. Както виждате в уводната част, примерно описанието на проблемите е изключително сбито. Както и да е. е. Чухме представенето на господин Скилакакис. Може би голяма част от данните, които бих включил, ще намерите в неговия доклад, което е добре. С други думи, трябва да сравните фактическата информация от неговия доклад с заключенията в моя доклад и така ще имате пълната картина. Втората предварителна бележка. Този тематичен доклад отразява моя опит да включа въпроса в Комисията за вътрешния пазар – Обсъдихме темата с координаторите и решихме, че е по-добре докладът да се разгледа в тази комисия. Като е необходимо да имаме предвид, че тук говорим за осигуряване на равни условия на вътрешния пазар. Нещо, което е свързано и с задлъжняването, защото ако се подкупват длъжностни лица в държавите членки, и не следва наказателно преследване, това се отразява на общия климат и практиките се предават и в други държави членки. Затова е добре да се има предвид, че трябва да има правомощия. Искам да отбележа още нещо – Докладът на госпожа Габриел за обществените поръчки също показва много ясно, че като говорим за вътрешен пазар, непременно трябва да имаме предвид непосредственото значение на корупцията за вътрешния пазар и от тук значението на тази тема за нашата комисия. От гледна точка на изпълнението, аз бях доста шокиран от 8-я годишен доклад на Transparency International за изпълнението на конвенцията на ОИСР срещу подкопите на чуждестранните длъжностни лица. Виждате, че това е един много тесен аспект на корупцията. Конвенцията е с малък обем, лесна за изпълнение, същевременно много важна тъй като тя беше създадена по време, когато само в САЩ подкупите на чуждестранни длъжностни лица бяха криминализирани. Реши се, че по този начин ще се създадат по-равни условия за достъп до световния пазар. Конвенцията също времено предвижда надзор и наблюдение най-вече чрез партньорски проверки и обществени препоръки. Струва ми се обаче, че до ден днешен все още има пет държави членки, които не са ратифицирали конвенцията. А като говорим за изпълнение, то 11 държави членки не са докладвали никакви случаи на корупция или разследване или съвсем дребни такива. В 7 държави членки има поне едно съществено дело и в 4 има 3 такива дела. Наистина в някои държави членки има повече дружества с международна дейност, отколкото в други, но ако погледнем нещата в Холандия, собствената ми страна, то ми се струва, че ние съвсем не се справяме добре с изпълнението на конвенцията Нойсера. Няма осъдителни присъди, почти не се водят разследвания. независимо от факта, че имаме множество мултинационални компании, които работят при нас. Очевидно нещо не е наред. Аз мисля, че знам какво не е наред. И едва ли обществения прокурор е, разполага с необходимия ресурс да разследва всички тези практики. Знаем, че е трудно да се намерят доказателства, има връзки с други държави, така че е, работата е доста сложна. Но след като тези практики се отразяват на вътрешния пазар, ние не можем да ги пренебрегваме. Всички държави членки трябва да ратифицират основните инструменти, като Конвенцията на ОИСР, Конвенцията на не, Това е първата необходима стъпка, за да имаме обща база. На второ място, необходимо е държавите членки да поговорят помежду си за изпълнението на конвенциите, защото виждаме огромни разлики. В някои държави членки постиженията са пренебрежимо малки. Ето Обединеното кралство, например, се опитва да заделя повече ресурс за тази цел и е добре да сподели своя опит, да се види каква експертност е необходима, доколко е ефикасна работата, как можем да се получим едни от други, така че да изразходваме по-малко ресурс, за да постигнем резултат и да обединим усилията си, за да няма разлики между нас. В това отношение аз приветствам държавите членки е, за това, че съгласувах е, насоки, освен това те използват и мрежи за връзки помежду си. Всяка държава членка трябваше да посочи лице за контакти за борбата с корупцията. Обикновенно те работят в кабинета на обществения прокурор. Доколкото разбирам и от комисията, а и от някои държави членки, обаче направеното в това отношение до сега не е кой знае колко резултатно и затова мрежата от лица за контакти би била много по-ефективна крачка напред, но има и някои правни трудности. Първо, наказателната отговорност на юридическите лица. Всички държави членки са запознати с проблема. Това е нещо много важно, е, защото ако на наказателно преследване подлежат единствено физическите лица, това много ограничава борбата с корупцията. На второ място огромен проблем за държавите членки това е отговорността на компанията майка за нейното дъщерно дружество. Имахме едно полско дело с, с дъщерно предприятие на Филипс в Холандия. и съответно обвинения за подкупване на длъжностно лице от обществената администрация, но в този случай не се стигна до осъдителна присъда, защото нямаше как отговорността да се поеме от предприятието майка. Има и още Една е трудност, всеки я познава, ако се занимава с конвенцията на ОИСР, а именно тъй наречените улеснителни плащания. Конвенцията на ОИСР ги позволява в случаите, когато примерно заплащате мака сума, за да е, разтоварите стока на пристанището, е, в някои държави е почти невъзможно без е, да се работи без такива древни плащания. Но конвенцията дава едно много размито определение на улеснителните плащания и, и държавите членки, и най-вече неправителствените организации искат да се сложи край на борбата с понятието улеснителни плащания, защото е трудно да се направи разграничението между него и подкупа. Комисията тук може да излезе с предложения, да поеме инициативата, а тези предложения да се обсъдят в съвета и Европейския парламент. Миналата година имахме много добър диалог с комисаря Малстрём, съответно плана за действие за борба с корупцията. Комисията беше много оптимистично настроена по отношение на нашите намерения – но като че ли подходът ни беше малко различен. Комисията ще работи много задълбочено до година, както знаем, но ако не се стигне до ново законодателно предложение, това би означавало пропуснато време. Особено при обществените поръчки, където би трябвало антикорупционните норми да се изпълняват по-стриктно. Според мен не трябваше да се чака доклада, за да започне работа по законодателната инициатива, но така или иначе работата на, на комисията е нещо, което бихме приветствали. Що се отнася до работните методи на Европейския парламент, е, ние разглеждаме докладите на Греко, на Съвета на Европа, на ОИСР, но това се извършва неструктурирано. А на мен ми се струва, че трябва да структурираме дискусиите. Това са важни доклади. ОИСР винаги излиза с препоръки, също така и доклада Греко. И има какво да се научи. Освен това, Разискванията на тези документи може да се съчетае с доклада на комисията и така ще стигнем до едни по-пълноценни разисквания. Това е всичко от мен. Много ви благодаря, господин Де Йонг. Сега вече имаме пълната картина и слушахме представенето и на четирите доклади обществените поръчки, европейските фондове, равните условия за достъп – до вътрешния пазар на частните предприятия. Е, това са аспекти, които са взаимосвързани, напълно съгласувани и ми се струва, че имаме всички условия за протичането на добър дебат. Започваме с координаторите на политическите групи, които присъстват в залата, след това индивидуалните членове, след което думата ще има комисията. Мисля, че сред нас е и представител на съвета. Не, само комисията ще се изкаже. Но чухме, че има препоръки и към комисията, които могат да стигнат и до съвета, най-вече е, препоръката държавите членки да ратифицират конвенциите на ОИСР и ОНЕ за борба срещу корупцията. Надявам се заключенията от тематичните доклади да стигнат до окончателния доклад. Предполагам, че комисията би могла да ни каже също така дали може да имаме капацитета за присъединяване към конвенциите, като тук подписващия да е Европейския съюз. Започваме с координаторите. Поред на политическите групи, госпожа Матю. Е НП. Благодаря ви, господин председател. Първо трябва да поздравя авторите на четирите тематични доклада. Те наистина са работили много усилено и представиха много интересни позиции по четирите измерения на проблема. Аз съм много доволна от тези тематични доклади. Те ще допринесат за доклада на комисията ни. Би било много добре да бъдат отразени в него. Защото тук виждаме темата разгледана по четири различни ъгъла – И четирите доклада отбелязват, че е много трудно да стигнем до прецизните цифри, що се отнесе до вредата от корупцията в Европейския съюз. Но госпожа Габриел, например, обръща внимание и на един друг сериозен проблем с транспонирането на директивите в държавите членки. Е, мисля, че след като директивата е прията 2004 година, вече имаме 8 години и е крайно време държавите членки да я изпълняват. Необходимо е да се положи сериозно усилие за транспонирането на директивите, които ще ни позволят да се борим с корупцията. Затова е наистина необходимо да побързаме с транспонирането. Що се отнася до подписването на конвенцията на ОИСР и четиримата докладчици обърнаха внимание на лошите ученици в този случай сред държавите членки – и мисля, че ние като парламентаристи трябва да настояваме в собствените си държави членки да ратифицират конвенцията. Не можем да чакаме предложението на комисията. Това е въпрос, който е разискван между нас, разискван е в групите и сега ние ще видим какво ще е бъдещото предложение на комисията, но ми се струва, че междувременно трябва да работим. А ние очакваме решението на комисията, защото е, разглеждането на аспекта юридическо лице ще е, допринесе много за борбата с корупцията. Оценявам това, което каза господин Скалакаки за Олаф. Знаем, че Олаф работи много усилено, непрекъснато извършва разследвания, няма обаче много осъдени. Като че ли крайните резултати не са многобройни – Предполагам, че след това можем да обсъдим помежду си въпроса или да го направим в друг контекст, но това е нещо, на което трябва да се обърне внимание. Това е още веднъж да поздравя нашите докладчици, а и още нещо необходимо е да се допълни информацията, с която разполага полицията. Все по бяха споменати и ми се струва, че сливането на СЕПОЛ и Европол не е нещо, което е оправдано. Необходимо е да обучаваме както полицаите, така и магистратите. Разбира се, магистратите е в един различен контекст. Е, защото не само Олаф извършва разследвания, а и е важно какво следва след разследванията. Необходимо е СЕПОЛ да получи повече ресурси и по-голяма подкрепа. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Матео. А сега социалистите и демократите, госпожа Фаян. Председаючи, интуио мое. Благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя четиримата колеги за добрата работа. Мисля, че това е добра работа от днешната дискусия. Господин Яколино ще проучи тези тематични доклади и ще ги вземе предвид, когато подготви заключителния си, пък и междинния си доклад. слушахме различни заключения и можем да кажем, че на европейско ниво няма голям успех в борбата срещу корупцията. Данните говорят сами за себе си. От европейския бюджет губим над 2 милиарда евро годишно поради корупционни практики и организирана престъпност. Какво представлява корупцията? Задавам си този въпрос. Питам се, имаме ли общо определение за корупция? Можем ли да говорим за измерване на корупцията? Корупцията е свързана с два елемента, т.е. винаги има двама участници. Единия дава, другия приема. Можем ли обаче да излезем с общо определение на корупцията, по което после да водим и своята борба? Различни изследвания показват различни проблеми при борбата с корупцията на всички нива. Имаме проблем с корупцията, може би, защото не успяваме да измерим въздействието на същата тази корупция. Какво може да направи нашата комисия по този въпрос и какви препоръки можем да направим ние? Смятам, че е изключително важно да се изградят структури, които да ни помогнат да водим съдебни дела – за да стигнем до осъдителни присъди срещу всички онези, които извършват корупционни действия в държавите членки, когато тази корупция е пряко или непряко свързана с организираната престъпност. Много измами се забелязват с плащането на ДДС. Това е един огромен проблем, пред който можем да се изправим. В сферата на ДДС наистина се губят много пари. Друг един въпрос е свързан с сътрудничеството на държавите членки една с друга. Сега говорим за двустранно сътрудничество, а какво да кажем за многостранното? Как да си сътрудничим с ОЛАФ? ОЛАФ успешна организация ли е, когато те подготвят доклади? Отговарят ли или как отговарят държавите членки на тези доклади? Как извършваме мониторинг върху прилагането на препоръките, които се съдържат в този доклад? какви са бележките ни по докладите на Олаф. Съгласна съм с преждеговорившата госпожа Матьо, която заяви, че СЕПОЛ и Европол са важни организации. Да, тези две институции не трябва да бъдат слети, СЕПОЛ не трябва да стане част от Европол. Европол е, поема нови отговорности почти ежедневно и ако СЕПОЛ влезе в е, Европол, нещата ще, ще се осложнят. Трябва да обучаваме полицейските служби, съдебните власти и защо всички тези, които дават отпор на корупцията. Също така чухме коментари върху Европейската прокуратура или Европейския прокурор. Чухме, че трябва да се създаде такава позиция. Комисията е водила дебати по въпроса многократно. Това е една идея, която трябва много внимателно да се проучи. Такъв един институт би бил полезен на европейско ниво и със създаването му ние ще направим още една стъпка напред в борбата с корупцията. Трябва обаче да създадем такъв мандат на тази прокуратура, че тя да може да се бори с корупцията и с трансграничната организирана престъпност. Отново искам да благодаря и на четиримата автори на тематични доклади. Както казах, това е една добра основа, на която можем да основем бъдещата си работа. Много анализи, много проучвания съществуват по темата. Ще е, има едно събитие сряда, когато ще се обсъди корупцията в национален план. Смятам, че европейските граждани очакват от нас да излезем с реални препоръки. Трябва да окажем натиск върху своите правителства, за да могат те да а, продължат борбата. Не ви прекъснах, макар че използвахте над две минути защото не много колеги са се записали за изказвания. Ако искате обаче да се изкажете, дигнете ръка. Иначе имам още време и то доста време. Нека да работим постъпателно. Дам думата на координатора на Алде, Бил Ньютон Дон. Имате думата, Бил. Благодаря, господин председателю. Мисля, че четирите тематични доклада са отлични. Вече разговарях с колегата Скалакакис подробно за доклада му. Много ценна информация има в този доклад. Има статистика, има препоръки. Надявам се в заключителния си доклад да използваме всички препоръки, направени от колегите. В крайна сметка, това са много силни препоръки, които ще окажат въздействие върху обществеността, върху пресата, върху държавите членки Европейската комисия страхотни доклади. И ще повторя казаното от а, Таня. Господин Яколино го няма и се надявам а, да ги включи господин Яколино в своя доклад. Обичайният ни председател не е тук. Знам какви са причините. Тя каза, че има е, в момента едно дело в Италия, което се занимава всъщност с, с смъртта на баща и баща е убит от мафията, е наистина извинителна причина, за съжаление, за нейното отсъствие. Имам две минути, вие ме гледате много стриктно и строго. Знам, че... Да, към госпожа Габриел. Може ли да ни обясните тези червени флагове? аз съм фен на футбола и веднага си мисля за червени картони. Едва ли говорите за червени картони? Какви са тези червени флагове и как ще работи тази система? Би било интересно. Към госпожа Вайлер. Нейният доклад отчасти се занимава с това, как организираната престъпност използва а, фондовете. Има ли информация за това, къде отиват средствата? В Крим миналата седмица чухме доклади за това, за какво си използват парите, как си перат парите. Така да попитам, тя има ли някакви други подробности. Към господин Йонг, също отличен доклад, благодаря ви, че казахте нещо много любезно към Обединеното кралство. А, всъщност хвърляхте кал по своята страна, но когато Обединеното кралство прави нещо, то обикновено Камерън прави обратното. Може би в миналото наистина сме правили добри неща, но консервативното бъдеще на страната като че ли не вещае нищо добро. Няма други желащи да вземат думата, така че аз ще задам един въпрос към госпожа Вайлер. Много обвинения се чуват а, за злоупотреба с европейските фондове, които отиват за финансиране на политически партии в държавите членки. Имате ли такива наблюдения? Смятате ли, че това наистина се случва? Какво трябва да се направи? Дали това трябва да стане посредством хармонизиране на законодателството за финансиране на политическите партии в държавите членки? Допълнителна фискализация? Наказателно преследване и така нататък? Това много често се чува като обвинение за най-различни държави членки в Съюза. Това е личният ми въпрос. Виждам, че няма други желаящи да се изкажат и така давам думата сега на представителя на комисията, госпожа Стефанот. Благодаря, благодаря ви за тази възможност на Европейската комисия да се изкаже по време на тези интересни дискусии. Казвам се Штефанук, занимавам се с политиката за борба с корупцията в Генерална дирекция вътрешни работи. Имаме си звено за борба с организираната престъпност. При мен е заместник директора на звеното за борбата с организирана престъпност, госпожа Дехиньо. Първо искам да ви благодаря за това, че вие сте се съсредоточили най-вече върху корупцията. За Европейската комисия политиките в тази сфера са сред един от основните ни приоритети. Тематичните доклади, които току-що изслушахме, са изключително интересни и са много полезни за постоянната работа на нашата и на вашата комисия. Преди сме говорили пред вас за това, че сега работим по един механизъм за докладване, чиято цел е борба с корупцията. Това ще означава редовни доклади, които ще се издават и ще се дава оценка на усилията на държавите членки в борбата срещу корупцията. На всеки две години ще се излиза с такъв доклад и първият такъв доклад трябва да излезе в средата на 2013. Най-вероятно ще бъде прият преди лятната почивка 2013 възнамеряваме да се съсредоточим най-вече върху въздействието на политиките за борба с корупцията в държавите членки и крайните резултати, които сме видели от тези политики в Съюза. Както чухме по-рано, има призиви към комисията да излезе с допълнително законодателство. В нашето съобщение миналата година за политиката за борба с корупцията най-вероятно сте видели, че искаме да се срочим върху прилагането по различни международни конвенции, и по ограниченото законодателство, което съществува до момента, точно за това искаме да се съручим върху тях. Законодателството в държавите членки според нас съществува, разбира се, че има и някои изключения, но това, което искаме да видим най-вече е фокус върху прилагането, правоприлагането. Докладите, с които ще излезем ние, ще се занимаят и с положителните и с отрицателните практики. Искаме да използваме всичко това като а, едно общо упражнение а, за сравнение на държавите членки. Пак казах, на всеки две години ще се излиза с този доклад по определена тема, която е важна за Съюз. По първия доклад ще се занимаем с корупцията в обществените поръчки. Втората част от доклада ще се занимаем с оценка на всяка една от държавите членки по-отделно. Ще видим какви са основните е, положителни и отрицателни страни, които са важни за всяка държава. Не искаме, всъщност искаме да се съсредоточим върху спецификата на всяка държава членка. Както бе споменато и по-рано, има значително разнобой в нивото на корупцията в държавите членки. По отношение на обществените поръчки. Радваме се, имайки предвид колко бяха важни тези тематични доклади, че ние ще можем да ги включим и в своя доклад. Докладът ще се занимава с хоризонтални въпроси, както и с конкретни препоръки. Комисията предложи промяна на правната рамка за възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз. Одобрихме едно предложение за такава директива, която е свързана с битовите услуги и с концесиите. Предложението, което прие Европейската комисия, предлага различни разпоредби, които са насочени срещу корупцията в публичната администрация. Там сме сложили и дефиниция на конфликта на интереси, много важна тема, когато говорим за обществени поръчки. Освен това, предлагаме разпоредби за така нареченото управление. Разпоредби, които се занимават с надзор, това се споменава в тематичните доклади, и въпроси, свързани с системи за червените флагове. Това са системи за известяване, които дават възможност на всяка държава членка по централизиран начин да запише свои показатели, които да дават сигнал дали процедурата на различните етапи по обществени поръчки върви по законосообразен начин или не. Освен това, има и други важни разпоредби за нас, свързани с надзорните ни функции, които са свързани с централизирането на данни за конфликт на интереси и корупция в обществените поръчки. Надяваме се Европейският парламент да подкрепи нашето предложение и по-специално разпоредбите за доброто управление и конфликта на интереси. Що се отнася другите теми, за които стана дума тук, Това е свързано с дейността на комисията като цяло, доклада за борба срещу корупцията. Ние ще разгледаме различни въпроси, свързани с ефективността на прокуратурите и кампаниите на политическите партии, връзката между корупцията и организираната престъпност в някои държави членки и това е по-сериозен проблем, отколкото в други. Виждам, че във всички е, доклади, които изслушахме, се предвиждат механизми за мониторинг на европейско и международно ниво. И с нашия доклад ние бихме искали да разгледаме всички тази препоръки и оценки, които вече са предприяти в рамките на тази механизъм за мониторинг, ОИСР, ГРЕКО, Конвенцията за борба срещу корупцията. Европейския съюз е страна по тази конвенция. Ще разгледаме оценките, които са извършени именно в тези рамки, като намерението е да не се препокриваме с тези механизми в нашия анализ и в нашия та оценка. Какво възнамеряваме да направим там, където не са следвани достатъчно добре препоръките от тези анализи? Ние ще ги посочим а, и ще използваме силата на нашия доклад, за да може в крайна сметка да тласнем процесите именно в тази посока, именно изчерпване на препоръките. Корупцията в частния сектор. Да, тук също е, обръщаме сериозно внимание на тези проблеми. Ние сме приели втория доклад по изпълнение относно корупционните практики в частния сектор. По отношение на транспонирането на рамковото решение също така предвиждаме конкретни действия, защото Държавите членки следва да направят необходимото относно задълженията на юридическите лица. Тук има какво още да се желае. Що се отнася до комисията, намерението е да обърнем внимание върху съществуващата законодателна уредба на национално ниво, на международно и на европейско ниво съответно. И на последно място Позволете да благодаря за предоставената ми възможност да участвам днес във вашето е, заседание и искам отново да подчертая готовността на комисията да ви помогне навсякъде, във всяка дейност, как, така както вие счетете за необходимо в дейността на вашата комисия по тематичните доклади по отношение на статистика и препоръки. С голямо удоволствие ще работим съвместно с вас защото сме убедени, че имаме обща цел. Необходимо е да изковем още по-здрава политика в областта борбата с корупцията. Благодаря. Благодаря, госпожа Штефанок. Благодаря за вашето изказване. И наистина вие казахте, че ЕС е страна по конвенцията за борба с корупцията. Да, на ООН обаче. Аз подчертавам конвенцията на ООН. Да, благодаря за това уточнение. Може би ще възникнат въпроси към вас, ако останете до края на срещата. Сега ще имаме възможност да дадем думата на докладчиците, показаното до тук. Предлагам всеки от вас да се изкаже в рамките на 5 минути. Ще започнем отново с госпожа Мария Габриел. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка, защото ми се струва, че Европейската комисия до голяма степен отговори на въпроса, който беше отправен към мен, а именно как ще работят тези червени флагове. Комисията още от 2011 година е предприела конкретни мерки. Разглеждат се начините на функциониране на механизма срещу корупцията в Европейския съюз, възможността за общи показатели за разпознаване на корупционните практики, например да се сигнализира при завишени разходи, на проектите при нереалистични бюджети и в този случай да се стигне до общи показатели за всички държави членки. Европейският парламент не е този, който е изобретил системата. Комисията всъщност я предложи. Това, което аз пиша в тематичния си доклад, е, че парламента трябва да следи еволюирането на предложената от системата от комисията система. Първите резултати ще бъдат оценени 2013 година. Освен това, ние получаваме различни данни от държавите членки и тук ролята на комисията може да бъде много положителна при проследяването на изпълнението на системата. Благодаря на колегите за тяхната реакция. Аз всъщност се присъединявам към повечето направени бележки. Подкрепям и казаното от госпожа Вероник Матио като координатор на НП, а именно държавите членки да транспонират съществуващите директиви. И първо да прилагат това, което вече го има, а после да се разглеждат новите предложения. Искам да благодаря и на госпожа Фаян за това, че разгледа механизмите за сътрудничество между държавите членки. Трябва да видим как държавите членки могат да си прехвърлят данни и е, да работят още по-добре заедно. Това е нещо, на което обръщам внимание и в моя доклад, а именно наблюдението на изпълнението на препоръките на ОЛАФ и други органи. Освен това, трябва да се разгледат правомощията на Комисията, на Европейския съд, на ОЛАФ, но така или иначе, благодаря на колегите. Благодаря ви, госпожо Габриел. Сега ще дам думата на госпожа Вайлер. Благодаря, господин председателю. Преди да се обърна към конкретните въпроси, които вие ми зададохте, искам да посоча на секретарията на, комисия след, на комисията следния факт. Има доклад по въпросите на корупцията – и концесиите. Доклада е написан за целите на вътрешния пазар и съответно директивата. Изключително навременен и актуален доклад. В него се посочва как може да бъдат избегнати корупционните практики. Написана е от един научен работник от Норвегия. Много полезен материал. Знаете за какво а, говоря, когато ви предлагам този материал на вашето внимание. Сега по въпросите. Наистина, докъде стигат парите? Е това мисля, че е труден въпрос, не само за Италия. Струва ми се, че в крайна сметка стигат до сметките на организираната престъпност. По отношение на допускането, че престъпни средства стигат до политиците. Сигурна съм, че средства стигат до политиците под формата на подкопи. Както на местно ниво, така и на по-горните нива. Това вероятно е факт. Но не става въпрос за организирана престъпност в този случай. Бюджетната комисия разглежда отделни такива случаи. По-скоро става въпрос на лица, които действат в свой личен интерес. Е, водихме дебат е, в моята група по този проблем – Но трябва да предприемем проучване, според мен, по отношение на подкупите в сферата на политиката. Подкупите са практика не само в Италия. Политици биват подкупвани в много държави. Е, също така и депутати биват подкупвани. Това е съществуваща практика. Трябва да защитим и двете страни. И държавата, но и политиците също така трябва да бъдат защитени. И когато това се случи, трябва да има съответно санкции и наказания. И е, бих искала две неща да бъдат уточнени. Е, господин председател, казахте, че докладите ще бъдат преведени писменно, а пък е, аз чух, че няма да се превеждат. Ако се преведат писменно, ще бъде чудесно. Защото аз бих могла да използвам изключително много нашия дебат, когато се върна в моята държава и мога да представя съответната информация, ако има писмен превод. По отношение на казаното от госпожа Габриел, може би можем да се свържем и с секретарията от ИМКО за, във връзка с темата модернизиране на обществените поръчки. Може би ще бъде добре, ако предложим и съображения от преембюла. Всички групи бихме могли да се обединим около такова предложение, да се включи някакъв конкретен текст относно организираната престъпност, така че да установим сътрудничество между нашите две комисии. И на последно място, до следващата есен Германия ще подпише споразумението за борба с корупцията. Благодаря. Председателя, благодаря. Що се отнася до писмения превод на докладите? Както казах, господин Яколино, е, неговия доклад ще бъде преведен, но не и тематичните доклади. всъщност тяхното съдържание ще бъде включено в работния доклад. Виждам, че той си водеше бележки, така че част от това съдържание в крайна сметка ще бъде вложено в окончателния вариант на доклада, по който той работи. Госпожа Вайлер, може би само да уточня нещо по въпроса, който ви зададех. Интересувах се макар че не го казах съвсем ясно от следното. Европейските фондове, насочени към дружества, които участват в финансирането, законното финансиране на партиите в конкретни държави членки. Не знае дали желаете да се изказате по този въпрос, но аз това имах предвид, когато зададах въпроса си. Да, разбирам какво имате предвид. Не бих изключила напълно тази практика, но може би трябва да се обърнем с въпрос към Олаф или към комисията, дали те имат конкретни идеи. Аз лично съм чувала, че не става въпрос с европейски фондове, с други средства, средства от други източници. но е необходимо отново да се разгледа нормативната уредба и съответните санкции. Всичко е възможно, аз не познавам такива случаи. Благодаря. Благодаря, госпожа Вайлер. Сега ще дам думата на господин Скилакакис. Всички знаем подобни практики и подобни случаи, ако позволите да започна с последния ви въпрос. Поне в моята държава са известни, а и други държави членки – Големи подкупи са се разследвали. Те са били предоставени до полити... на политически партии и други неуточнени лица. Някои от тези средства са всъщност происход европейски фондове. No. Yes. Yeah. Yes. Uh, uh, да, Siemens е едно изключение в момента. Големи случаи е имало. Но позволете да се върна към сърцевината на доклада. Обръщам се към комисията с молба за помощ, ако това е възможно. Може ли да дадете по-подробни наблюдения и позиции относно тези тематични доклади? Господин Яколино, наистина ще бъде много полезно и за вашия доклад, ако имаме по-подробна позиция на комисията по всички тези проблеми. На следващо място. Нямах възможност да спомена конкретните препоръки в предишното си изказване. Сега бих желал да се спра на тях. Освен общия принцип, а именно по-силни европейски институции, които да участват в борбата срещу злоупотребите и корупцията, подобно на американските политики и институции – по-конкретно мисля, че е необходимо да имаме също така система за защита на лицата, които подават тревожните сигнали в областта на борбата срещу корупциите. Има държави, които ако такова лице, което сигнализира за практика корупционна практика, в крайна сметка не е ясно какво ще му се случи. Той изобщо, това лице няма никаква защита на европейско ниво. Може да разчита само на защита от националните власти, които не разполагат с такива ефективни система системи за защита на подобни лица. Само две от 27-те държави членки разполагат с ефективна система, т.е. това е голям проблем. На следващо място мисля, че е необходимо Например, 50% от разследванията по собствена инициатива, борба срещу злоупотребите, да, да могат да бъдат провеждани. В момента разследваме само информация, която вече ни е предоставена. Ако става въпрос за силна престъпна групировка, очевидно ако разполагате с достатъчно цемент, че можете да цементирате хора и да ги давите в реката, тогава, разбира се, може да направите всичко по отношение на средствата в вашия отрасъл, независимо от какъв е източника, дали е европейски фондове или не. Тоест, искам да кажа, че ние трябва да имаме свои механизми и начини за разследване по собствена инициатива, а не само да разчитаме на онези, които ще се обърнат с конкретен случай към нас. По-нататък, европейска система за докладване за данни по отношение на търгове, обществени поръчки, услуги и така нататък. Това е нещо много интересно. Аз се интересувам много от предложенията за обществените поръчки, защото има големи разлики в предлаганите цени, а пък никой не знае за това, дори и комисията не знае за това. Може една и съща стока да се купува 5 пъти, 10 пъти по-скъпо и никой да не разбере. На трето място Убеден съм, че и трябва да се разследва възможността за използването на нови технологии в различните форми на контроли, които а, държавите членки предприемат. Например, контрол в областта на данъчното облагане. Защо да не можем да се извършва онлайн а, тази процедура? Нещо се купува в онлайн среда и да, тази процес може да бъде наблюдаван или от органите за борба с корупция, или от съответно висшестоящите в дружеството или в организацията особено там, където е, знаем, че има високи корупционни практики и всички тези процеси протичат по един много непрозрачен начин, а може да има системни механизми за контрол. И на последно място, необходимо е да се увеличат ресурсите, които се предоставят на съответните институции, които защитават финансовите интереси на ЕС, като се свържи голямо перо от бюджета с успеха, който те имат в своята дейност дейност. Днес нямаме нужните ресурси и ги съкръщаваме. Защо да не им кажем следното? Ще ви предоставим малка част от вашия успех, от това, което сте разкрили, за да можете отново да ги използвате за бъдещите си разследвания. Защото как можем да разчитаме на ефективност, ако няма разследване? Благодаря, господин Скилакак, и суверявам ви, че е, се надявам, че не цитирате е, Гърция, е, що се отнася до държавите, които финансират политическите партии. Сега думата има господин Де Йонг. Um, uh, благодаря ви. Първо благодаря на госпожа Матю за това, че обърна внимание на транспонирането на нормите. Ние разполагаме с доклада Шварб, който разглежда именно управлението на вътрешния пазар и необходимостта да се въведе система, която е по-лесна за изпълнение от гледна точка на стрикното прилагане на мерките. При европейския семестър имаме една възможност да го направим. Сигурен съм, че Резултатите ще бъдат представени скоро пред парламента. Проблемът е, че корупцията не се разглежда ръка за ръка с единия пазар и затова конвенцията на ОИСР не се възприема като нещо задължително при нормите за вътрешния пазар. Ако обърне внимание, че при нея е необходимо да се осигури равнопоставеност, тогава сигурно ще се справим с тази задача. Необходимо е по-изрично да наблегнем на връзката в доклада. След това на господин Том, какво мога да кажа за позицията на Обединеното кралство? Мога да говоря само за собствената си партия, която е, също така не обичам много прехвърлянето на суверенитет и правомощия, но е много важно да имаме предвид, че при борбата с корупцията трябва да се стремим към европейски норми, защото престъпниците не спират на нашите граници, те заобикалят нормите и ако някой работи в Ирландия, сигурно прави същото и в Обединеното кралство – Струва ми се, че би била голяма грешка решението да се излезе точно от работата в тази област, що се отнася до общностното законодателство. След това, наистина в предложението за обществените поръчки има някои текстове за конфликта на интереси и борбата срещу корупцията, но, например, Разпоредбите за черните списъци на виновните компании и длъжностните лица, то, това е, са разпоредби, които са твърде многословни, едва ли ще проработят като общ подход – Малко е странно, освен това, да се пише доклад по обществените поръчки една година след като работихме по самите инструменти. И това за мен е нещо много странно. И показва единствено, че ние не бива да чакаме доклада, е, за да работим по различните въпроси, като например наказателната отговорност на юридически лица – при почти всяка инициатива в борбата с престъпността, това трябва да се има предвид, а именно в нашия случай да се знае носи ли отговорност компанията майка за дъщерното предприятие. Иначе се стига до частично регулиране – Знаете, че в доклада на парламента за наказателното правосъдие се отправя апел за един координиран хоризонтален подход. И тук се обръщам към комисията. Вие наистина трябва да го подготвите. Благодаря и за въпроса за подаващите сигналите. Мисля, че тяхната роля трябва да бъде регулирана. Не можем да говорим единствено за финансовите интереси. И накрая пак се обръщам към комисията. Вие споменахте, че Европейският съюз е страна по конвенцията на ООН, но доколкото разбирам от тях, те са много недоволни, че Европейската комисия не се отчита по конвенцията а тя трябва да се отчита. След като изисква държавите членки да се отчитат пред нея, нека тя даде най-добрия пример. Ние повече от една година призоваваме комисията да докладва, но това още не се е случило. И тя се придържа към статута на наблюдател, за да не се налага да се отчита. Е, това не е най-добрият пример би трябвало да се борим за пълноправно членство на Европейския съюз с задълженията за отчитане. Благодаря ви. Виждам, че представителката на комисията има утвърдително в отговор на казаното от господин Де Йонг. Предполагам, че някои отговори могат да бъдат пратени писменно. Не знам дали искате за няколко минути да отговорите на поставените въпроси, най-вече от господин Де Йонг. Благодаря ви. Първо, по тематичните доклади с удоволствие ще представим писмени коментари и предложения за конвенцията на ОНЕ. Наистина там имаме задължения, тъй като сме пълноправен член всъщност по мониторинговия механизъм, който се прилага от 2009 година насам. Та там трябва да докладваме наистина, но не само комисията трябва да го прави. Би трябвало и европейските институции, Европейския съюз като цяло да го прави. Тези проблеми са свързани и с участието ни в Греко, но ако има проблем с докладването, то е защото трябва да поясним някои правни въпроси по отчитането на европейските институции. Не става дума за проява на добра воля. Аз съм напълно съгласна с вас. Ние трябва да даваме добрия пример тук и да участваме по-активно, както и в Греко. Това е и намерението на комисията. Но е необходимо първо да стигнем до яснота по правните и технически въпроси на отношенията между институциите въз основа на европейските договори. Тук се засяга не само ролята на комисията, но и на всички европейски институции. След това господин Дейон говори за оказването на закрила на сигнализиращите нередности – Наистина, тук не сме постигнали добри резултати в обществения или частния сектор и затова сега правим проучване, разглеждаме законодателните норми във всички държави членки, нормите за закрила на сигнализиращите корупция. Споменахте черния списък на компаниите, това е много гореща тема, наистина. Съгласна съм, че в някои случаи бихме могли да използваме черните списъци като ефективен антикорупционен инструмент. Но тук опираме и до въпроса за защита на данните, а и до работата на отделите, които излизат с писъците при обществените поръчки в държавите членки. Малко трудно е, ще да изготвим черни списъци на дружества, които да не могат да участват в обществени поръчки, но наистина това бяха много интересни доклади. Те ще ни помогнат при работата по доклада срещу корупцията. Като споменавам този доклад, ние бихме искали да получим препоръки и по бъдещите дейности по политиките. Всичко зависи от констатациите при нашия анализ. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Штефанук. Разбира се, ние трябва да отправим препоръки към самите себе си. Господин Де Йонг, например, има конкретното предложение в неговия доклад Европейския парламент да следи отчитането на ОИСР по механизма за наблюдение. Освен това имаме препоръки за Европейския съюз като цяло, да разглеждаме резултатите на съвета на Европа, на Греко, работата по механизма за партньорски проверки. Аз ще имам грижата да заведа всички тези препоръки, тъй като няма разни, мисля, че мога да закрия заседанието. Следващото ни заседание е на 23 януари от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30 след обед, след това на 24 януари сутринта. Благодаря ви, приятна вечер!